Компетентните органи в Гърция поискаха вдигане на имунитета на господин Кефалоджанис, за да започне дело срещу него. Това искане е изпратено на Комисията по правни въпроси, което е компетентно, както пише в нашия